на форума по туризъм. Благодаря много. Отлично е, че приключваме с въпрос от областта за туризма и а, така положително като цяло. Благодаря на всички депутати, които зададоха въпроси. Имаше огромно многообразие от въпроси. Благодаря и на госпожа кандидат комисария за нейните отговори. А сега, госпожо кандидат-комисар, имате 5 минути, за да обобщите е, основните теми, е, които искате да подчертаете във връзка с днешното изслушване. И след това господин Бузек ще направи заключителни коментари от гледна точка на Комисията по промишленост и енергетика и след това ще ви съобщи как ще процедираме по-нататък. Благодаря. Уважаеми депутати, благодаря много за въпросите, за вашите мнения. Надявам се, че дискусията ще сложи едно добро начало на нашето бъдещо сътрудничество. Бих искала да си сътрудничим с доверие, да имаме регулярен диалог и мога единствено да ви обещая моя много специален ангажимент. Аз ще работя напълно за развитие на вътрешния пазар. Предлагам ви в тези пет години да работим за премахване на пречките, стъпка по стъпка, да решаваме проблемите един по един и да намираме решения за полза на всички. Благодаря още веднъж на всички. Напълно съм наясно колко важен е парламента. Аз ще бъда отговорна пред вас. Ангажирам се да работя в тясно сътрудничество с вас, с всички групи в парламента, защото след е, вашите въпроси оставям с впечатлението, че моят ресор е от еднаква важност за всички политически групи, независимо от техните разлики, защото той ни дава възможност за създаване на растеж, на работни места, на развитие. Thank you very much. Благодаря. И се радвам, че оцелях. Thank you very much, madam commissioner. Благодаря, госпожо кандидат комисар, за всички отговори. Благодаря и за заключителните ви думи. Благодаря на всички ви, тук в залата и на унези, които ни гледат по интернет. Много важно бе това изслушвано. Искам да кажа нещо накрая. В началото не събрах достатъчно кораж да ви кажа, че съм от същия регион, като госпожа Биенковска. Това е индустриален район – Преминахме през много сложен процес на реструктуриране. Тя има много опит. Трябваше да се мисли си различните индустрии, също. Тя е била 7 години в полското правителство, била е заместник премьер. Ще имаме много възможности да си говорим през следващите 5 години. Благодаря отново. Благодаря на представителите на петте комисии, които присъстват тук. Комисията ИТРЕ. Имаме добри новини. Следващото излучване. Госпожа Братушек, понеделник, 2.30. И, и координаторите днес след обяд. Госпожа Форд ще ви информира сега. Thank you very much. If you could just bear with me a, a moment. Само за секунда, дами и господа. Thank you for coming. Госпожа Бенковска, благодаря ви много, че сте тук. Благодаря. А, казвате, че оцеляхте а, до края на изслушването, но това не е края, защото трябва да оцелете и по време на процеса на оценка. Така стоят нещата. Ние сме всички тук политици и трябва да обсъдим вашето изслушване и да вземем решение дали одобяваме вашата кандидатура. И така, нека да припомня на политическите групи, че ако не изпратят представител на своята политическа група като координатор на следващото заседание на координаторите, което е, предстои са да направим оценка, е, тогава техният глас няма да бъде зачетен. Е, и така. ИТРЕ 5.3G в, в, в, в 5.3G от 6 до 7, след това от 7 5G3. Срещаме се заедно двете комисии, а пък представителите на асоциираните комисии също ще бъдат поканени там. Благодаря ви много, а сега ще обсъдим нещата с демократично избраните си колеги. Благодаря.